Протоколът на заседанието от 25 февруари ви е раздаден. Има ли възражения? Очевидно не. Äh, от името на заместник председателя Таяни трябва да ви съобща, госпожи и господа, че е, пред пленарна зала има брошури е, които са издадени с помощта на господин Таяни и информират за дейността на Европейския парламент.